които увеличават възможностите да преодолеем а, економическата криза и все пак да набавим необходимите средства. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Дами и господа, този дебат приключва. Следващата тема в нашия дневен ред е изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по положението в Кот Дивуар. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Ситуацията в Кот Дивуар е много несигурна. Животът на много хора е застрашен. Става дума за много граждани на Кот Дивуар, но и на много европейски, европейци, които живеят и работят там. Тук става дума за много аспекти, не само ролята на Кодивуар в Африка, но и дейността на международната общност през последните 10 години, за да се насочни към разрешаване на кризата и постигане на, на стабилност. Отдавна трябваше да се проведат избори, в крайна сметка, благодарение на усилията на гражданите, на Обединените нации, международната общност и конкретно Европейския съюз – и президента на Буркина Фасо. Изборите в крайна сметка се проведаха. Всички кандидати предварително бяха одобрили правилата на изборите. Тук включват специална роля на специалния представител на генералния секретар на ОНЕ да завери изборните резултати. Беше изпратена мисия за наблюдение на Европейския съюз, начало с господин Преда. Благодаря му за работата. Заключението беше, че изборите са били проведени при демократични условия. Поздравявам господин Преда и неговия екип за коража им и за отличната работа, извършена при трудни обстоятелства. Резултатите бяха потвърдени от специалния представител на генералния секретар на ООН, господин Баросо и аз бяхме сред първите, които поздравиха господин Латара. Международната общност го призна. ЕКОВАС и Африканския съюз изразиха ясно послание. А именно господин Латара е легитимният президент на Кот Парламентарната асамблея на АКТБ също така нееднозначно изрази своето становище. Госпожо представител, призваваме всички зели в Кот Ивуар да зачита, да съчетат избирателните резултати и да се въздържат от насилие. Всички усилия трябва да бъдат насочени към постигането на мирно предаване на властта. Резолюциите на ОНЕ излагат мерките, за които трябва да се следват, за да се постигне това прехвърляне на правомощията. Европейския съюз е готов да поеме своите отговорности по отношение на целенасочените мерки и ние казахме това ясно по време на заседанието на външните министри. Готови сме и да предприемем мерки в подкрепа на законно избраните власти. Събитията в Кот Дивуар – се следят внимателно от общественото мнение, особено в Африка и съседните страни на Кот Дивуар. Много от тях също са преживели наскоро конфликт и в момента осъществяват труден демократичен пренос. Резултат от сегашната конституционна криза в Кот Дивуар ще изпрати ясен сигнал към всички сили в Африка, както онези, които са за демокрацията и нези, които са против. Отговорът на Европейския съюз на тази криза е жизнено важен. Като основен фактор в международната общност, нашата роля ще бъде засилена и доверието в нас ще се засили, ако действията ни допринесат към мирно предаване на властта в съответствие с ясно изразената воля на народа на Кот Дивуар в свободните и честни избори. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз, каза председателката. Сега давам думата на представителите на политическите партии. Благодаря, госпожо председател. Аз бях в Код Дивуар като ръководител на мисията за наблюдение и искам да поздравя наблюдателите от 26 страни 120 души за техния кораж и за чудесната работа. Те видяха, че първо гражданите на Кот Дивуар ни казаха, ние сме изморени. Това беше ключовата дума. Всъщност те искаха да кажат, че гледат на изборите като на край на политическа криза. Всички искаха да, на нея да се сложи край. Единственият, едно единственото изключение е господин Багбо, който отказа да предаде властта и който със всички сили иска да се противопоставя на слагането на край на тази криза и чисто и просто анулира резултатите, които са неблагоприятни за него. Днес вместо спокойствие, вместо край на кризата имаме една още по-сложна криза е едно без друго крехко равновесие е, стига до началото на конфронтация. Много е трудно да се избегне конфронтацията. Достатъчно е да се види какво стана при гласуването в е, е, казармите при първия и втория кръг. Изправени сме пред една много деликатна ситуация не мога да приключа без да кажа, че благодаря и оценявам решителността на върховния представител в, по тази тема. И имам един въпрос, защото съветът каза, че ще предприеме мерки. Кога ще бъдат предприяти тези мерки? Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега за три минути социалистите и госпожа Декайзера. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя колегата Преда и неговия екип за забележителната им работа. Искам да е, поздравя и Кейти Аштън, върховния представител, за решимостта, проявена от нея, заедно с цялата международна общност, е, проследявайки тези избори от начало до край. Ние всички настояваме да можем да ползваме тези средства за наблюдение, за да осигурим демокрация. Фактът, че има такова проследяване, че а, не се допусна да се а, експроприират нелегитимно резултатите от а, изборите, а, това топли сърце, сърцата ни. А, това означава, че и в други ситуации ще можем да се проявим така достойно. Е, сега, Латара не е кандидата на Европа. Цялата международна общност се раздвижи. Африканския съюз, економическата общност на Западна Африка, всички останали с един глас се обявиха за него. Сега по въпроса за господин Латара и воинстващите по улиците, там имам известни притеснения, защото всъщност не виждам дали може да се осигури мирно решение при ставащото на улиците. Представям на вниманието ви един документ, който е известен на АКТБ, който вече беше разискван в Киншаса. Е, предизвикателства за защитата на демокрацията и е, конституционния ред. Е, пишат го представители на Европа и на Африка. Има нещо много юридическо в него и след това три страници посветени на разделението на властта три страници съвети за това как една партия се опитва неправомерно да присвои властта. Сега тук вече не говорим за улицата. Може би има преговори и ще има преговори след като бъдат признати резултатите и се каже кой е спечелил, може би ще се постъпи, а, пристъпи към а, а, такъв опит за разделение на властите. А, призовам ви да прочетете този документ. Той е много поучителен. Той показва а, а, каква е африканската култура, ако не по отношение на демокрацията, то по, не по отношение на преговорите. Благодаря. Госпожа Десарнес. Трябва да кажа, че съм обезпокоена, защото има много големи рискове от конфронтация и те са съвсем реални. Първата отговорност наша трябва да бъде да призовем за спокойствие и диалог. Но разбира се, тук имат своите задължения властите на Кот Дивуар, отиващия си президент трябва да направи всичко възможно да предотврати ново насилие, от каквото страната страда от години. Това е първото послание. Второто послание. Международната общност, Европа, Африканският съюз говориха в един глас и а, мобилизираха силите си за да осигурят зачитане на изборните резултати. Когато е имало нередности, трябва да се а, приложат необходимите санкции. Господин Латара трябва да работи за оздравяването, за обединяването на своя народ. А ние не трябва да се успокояваме, докато не се успокои ситуацията. Госпожо Върховен представител, предварително ви благодаря за това, че ще отнесете тези послания. И кирия Дюран, я нам Благодаря, госпожа Дюран минута и половина, група на зелените. И аз, като преждеговорившите, искам да кажа, че е наистина тежка ситуацията днес. Изостря се кризата, има и рискове от конфронтация, нещо, което може да се случи още в идните часове. Приветствам единната позиция на цялата международна общност – и мисля, че освен, че трябва да отдадем дължимото на демокрацията, задължително е да спестим трудности на населението, както и да отправим сигнал. Мир и сигурност в тази част на Африка са възможни. И в съседните страни а, има определени питания а, и там а, може да се постави въпрос с оглед на предстоящи избори. А, дали ще си отиде този президент, който е изгубил и ще встъпи в длъжност новия? Нали, а, това а, е важно не само за да се спести страдания на населението на Кодивуар, но и за да се даде един пример. През 2011 година и през следващите години, без да се предрешават резултатите от изборите, е абсолютно задължително да покажем, че мирно може да се смени властта с преговори, с подкрепата на международната общност и не би трябвало в никакъв случай в тези процеси и гражданското население да бъде заложник. Е, смятам, че ще бъдете съгласни е, с е, тази необходимост през идните а, седмици да се оказва натиск, за да бъде запазен мирът. Една си лепто. Госпожа Хуаро, минута и половина. Колеги, в Кот Дивуар в момента бушува сериозна криза. Решението на Конституционния съд на тази страна да постави под съмнение в нарушение на избирателния закон резултатите от изборите, които бяха обявени официално от независимата избирателна комисия, се е осъжда от международната общност. Европейския съюз, Африканския съюз, ООН, парламентарната комисия, АКТБ Европейския съюз и всички те изискват да се спазват официално обявените избори и в длъжност да встъпи законно избрания президент. Независимата избирателна комисия е орган, който е одобрен от ООН. Всички политически групи на Европейския парламент изразиха в обща декларация своето съгласие по този важен въпрос. Те също така призовава да се прибягва всяко повишаване на напрежението, което може да доведе до гражданска война. За Кот Дивуар това ще бъде хуманитарна, економическа и социална катастрофа. Това, на това, това трябва да се избегне на всяка цена. Благодаря, господин Ларо. Господин Якулин има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо Аштън. Резултатите от изборите не могат да бъдат поставени под съмнение суверенитета на държавата и на държавния парад на цялата страна са доказани и не би трябвало а да се поставя под съмнение избора, направен от народа на Кот Дивуар, но все още излизащия президент не е направил необходимото, за да предаде властта на новоизбрания президент Оатара – политическото инструментализиране на Конституционният съвет показва, че продължава несигурната ситуация в бряг на Солновата кост и трябва да се поставят нещата под контрол. Поредица от действия на новата новия президент а, биват подкопавани и в президентският дворец като че ли има все още сили, които не са уверени, че трябва да бъде предадена властта. О, не! Мисля, че ни подкрепя напълно особено по отношение на необходимостта от е, скорошно, най-скорошно разрешаване на тази несигурност в е, бракнасоновата кост госпожо Аштън, ние трябва да покажем своя престиж и своята решимост да вземем необходимите решения. Благодаря. Господин Ариф, имате думата. Изборите в Кот Дивуар бяха проведени наскоро. Международната общност е убедена, че на възможност трябва да встъпи законно избрания Латара. Надяваме се, че демократичният дух ще наделее в страна, която много е страдала. Международната общност и по-конкретно Европейския съюз се мобилизира и следва да се поздравим за това, че изборите се проведаха в условията на спокойствие. Имаше спокойствие и атмосфера на взаимно уважение в предизбирателната кампания. За съжаление, сега резултатите не се признават от предишният президент. Крайно време е господин Гбагбо да признае волята на мнозинството от гражданите. Той не бива да бъде оставен да се държи на власт, тъй като това поставя под съмнение това, което е постигнато в страната. Върховният представител поеха, изиграха храбра роля в Кодивуар заместник председателя на парламентарната асамблея АКТБ прие декларация, в която осъди решението на Конституционния съд да обяви резултати от изборите за нищожни. Режимът на господин Гбагбо вече е нежелан от гражданите не се приема от международната общност. Крайно време е да се признае победата на Аласане Латра. И той трябва максимално бързо да поеме правомощията, които са му възложени от гражданите. В заключение призовавам Европейския съюз да изиграе своята роля, да направи всичко възможно, да покаже на господин Гбагбо, че играта свърши. Не бива да допуснем Кот Дивуар да се впусне в хаос. Господин Георенс има думата. Благодаря. Ако не беше егото на господин Гбагбо... Спира да демокрация. Кот Дигбуар щеше да бъде източник на вдъхновение за всички граждани, които се стремят към демокрация. Всъщност, гражданите на Кот Дивуар показаха, своя, показаха политическа зрялост. Но органи, международната общност, в начало с ООН, са поразени от последните действия на един на загубилия биш президент. Към до сега Европейският съюз предприем, предприемаше санкции срещу Кот Дивуар. Всъщност санкциите трябва да бъдат насочени не към гражданите, които дадаха своя глас по един достоен начин, а към господин Гбагбо и неговата клика. Мой въпрос към госпожа Аштане. Какви мерки смятате да предприемете, ако ситуацията се влуши и ако се прибегне до сила, която ще застраши гражданите на Кот Дивуар, но и чужденците, които живеят в Кот Дивуар. Господин Ринал. Господин Риналди, благодаря, госпожо председател, колеги, госпожо върховен представител. Мисля, че положението в Кот Дивуар е изпитание за нас и ние не можем да си позволим да се провалим, особено Европейският съюз. Победата бе открадната и ние не можем да я признаем такава. Следва да продължим да оказваме натиск върху ръководството на Код Дивуар. Тук става дума за измама. Такава ситуация не можем да приемем. Отиващото си правителство се е вкопчило в властта, противно на всички стандарти и принципи мисля, че това, което става в Кот Дивуар е изпитание и за Африканския съюз и би трябвало по достоен начин да увенчаем този процес, който протече достойно и бе немислим преди 10-15 години. Не бива да подхранваме, да допуснем да се подхранват стереотипите за това, че демокрацията е невъзможна в Черна Африка. Ако се допусне тази измама, това би било катастрофа за Кот Дивуар. Видя се, че може да има демократични избори. Те дадоха победата на представителя на опозицията. И е, мисля, че можем убедително да покажем, че наистина демократичната перспектива стои пред Кот Дивуар. Благодаря, е, господин Риналди. Сега спонтанни изказвания. Госпожа Басеско. Благодаря. В Кот Дивуар изборите се произведоха при безпредседентни условия и двамата кандидати твърдят, е, че са победители и са назначили министър-председатели. Само един е легитимният кандидат обаче и това е господин Латара и всички трябва да спазват волята на народа суверенно, изразена по време на изборите е, през ноември както направиха това ООН, Африканския съюз, Европейския съюз. Те признаха представителя на опозицията като легитимен победител. Но може да се съжалява, че имаше актове на сплашване, на насилие срещу наблюдателите на Европейския съюз. Е, тази нестабилност е, е, има своите отрицателни последици. Африканският съюз реши да суспендира Код Дивуар от всичките си дейности. Всъщност Код Дивуар може да избира измежду два пътя. Пътя на демокрацията и напредъка или пътя на изолацията и на задничавостта. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе думата по тази процедура? Изглежда не, така че госпожа Штан имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда много кратка, защото мисля, че всичко, което си струваше да бъде казано, беше изразено много добре от членовете на Европейския парламент. Така че искам да благодаря на всички, които бяха наблюдатели по време на изборите за добре свършената работа. Две неща, които набързо искам да засегна. В началото на тази криза разисквахме а, ужасната степен на влушаване на ситуацията в страната и в същото време ние имахме достатъчно а, мерки за сигурност и план за действие в изваредни ситуации за всички онези представители на Европейския съюз, които бяха на място в Кот Дювуар. Разбира се, ние сега имаме много важната задача, задача да преодолеем или поне да намалим огромната опасност, която е надвиснала на страната по отношение на евентуалното избухване на а, нов етап на гражданска а, война. Ние трябва да застанем колкото е възможно по-твърдо и да покажем, че а, сме за разрешаване на проблемите. Искам да благодаря още веднъж веднъж на парламента за това. Да, благодаря ви, госпожо Аштън. Има е, шест предложения за резолюции от политическите групи, а към края на дебата сме. Утре ще гласуваме в 12 на обяд.